Chers collègues, je vous propose de commencer notre réunion. Vous prions... Драги колеги, предлагам да започнем заседанието. Извинете ме за това малко закъснение. Както обявихме в началото на работата вчера, за момента предлагам да се занимаем с точка 17 от дневния ред, т.е. доклада на госпожа Корнелисен, проект на становище по е, нормативния текст, е, разглеждан от комисията АФЕТ, е, за помощта в предприсъединителния период. Госпожо Корнелисен, благодаря. Работила съм по Балканския регион доста усилено през последните няколко години и съм е, свидетел на това какво могат да направят помощите в предприсъединителния период, както и това, което не могат да направят. Е, разговаряла съм с много организации от гражданския сектор, социални партньори, Европейската комисия, други заинтересовани и е, с тази информация е, се почувствах уверена да внеса някои документи, е, е, някои промени в документа. Един важен момент, вече включен в проекта на комисията, е да не се прави разлика между страни кандидатки и страни преди кандидатстването от гледна точка на кандидатстване за различни компоненти на помощта. Сега всички тези страни, и двете категории са в състояние да получават помощ за социални въпроси и заетост. В какъв смисъл промених е, документа? Според мен е, е, средствата по споразуменията за партньорство трябва да бъдат използвани и за увеличаване на инвестициите в национален и в международен план. Трябва да се премахнат бариерите между различните компоненти, а именно изграждане на капацитет, регионално развитие, заетост и социална политика, земеделие, развитие на селските райони и регионално и териториално сътрудничество е, в момента по-голямата част от средствата е, е, са предвидени по-отделно за различните компоненти не могат да бъдат обединявани, което лишава от възможности страните. Например, една фабрика е, може е, да иска да бъде построен на път е, от магистралата до нейната територия. Също така за тази цел могат да бъдат наети хора, които живеят на място и са от уязвими е, групи, е, както и да бъдат подпомогнати децата им да ходят на училище. Също така съм обърнала внимание на защитата на уязвимите групи и на равенството между мъжете и жените не само в социалната компонента, но и в други области, защото това е важно и за селското е, стопанство, например, и за развитието на селските райони. Подчетала съм ролята на социалните партньори, които трябва да изградят капацитет за организации, за съюзи, което ще им позволи да участват и в европейския социален диалог. В момента много от страните в този регион са свидетели на недоверие към профсъюзите, там където има организации на работодателите, те са по-скоро картели. Е, е, в споразуменията за партньорство не се е, обръща толкова внимание на социалните партньори. Те не се възприемат като част от изграждането на капацитета, а по-скоро като обикновени организации от гражданския сектор. В гражданското общество обаче също е много важно. Трябва да има повече допитване до него за изграждане на истинска демокрация. Това съм подчертала. Откроила съм ролята е, на Европейския парламент, т.е. нашата собствена роля. Европейската комисия планира е, разработване на обща стратегическа рамка е, за споразуменията за партньорство. Е, това трябва да се приветства, е, тази целенасоченост, но Европейският парламент е, и социалните партньори, както и гражданския сектор, трябва да бъдат привлечени към създаването на този документ. Също казвам, че е, докладите за напредък на отделните страни е, на които ние отделяме много е, внимание в Европейския парламент, по някои от тях даже предстои да гласуваме, трябва да бъдат вземани предвид, когато се разработват стратегическите документи за съответната страна. Последното. Комисията е, постепенно планира е, да е, прехвърля управлението на помощта, успоредно с изграждането на капацитета, но според мен и обратното трябва да е вярно. Ако процеса на вземане на политически решения в страната или нейния административен капацитет се ограничават по някакви причини, да кажем бойкот на парламента, политически боричкания или проблеми в демократическия процес, би трябвало управлението да бъде изтеглено оттеглено от тази страна и върнато в ръцете на комисията. Очаквам предложенията и становищата от ваша страна, както и от страна специално на контрадокладчиците. Госпожа Штайнрук. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за този добър доклад. Благодаря и, че тя прие всички наши предложения. Докладът засилва значението на гражданското общество, ролята на синдикатите и на социалния диалог. Особено, що се отнася до промените в държавите, които ще се присъединят към Европейския съюз. Освен това, се споменава и Следния аспект е, че трябва да се предвидят средства за регионалните и местни власти, които да финансират социалните партньори. На следващото място е важно да има консултации между социалните партньори и гражданското общество, защото те до сега не бяха включени ам, в общата рамка. На следващо място трябва да бъдат доизградени структурите и организациите на от средите на гражданското общество. Трябва да се създадат нови програми, най-вече за граждански организации, да се организират повече мероприятия и не трябва да се спъва целият процес поради липсата на информация или поради тромовата бюрокрация. И така приветствам доклада на докладчика. Това е много добър документ. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Не виждам. Има ли желащи от страна на Европейската комисия? Не? Добре. Ако положението е чак толкова розово, розово-червено. А не, не, розово-зелено. Или червено-зелено. Ако можем да бъдем още по-точни за цветовете, давам думата отново на докладчика. Well, yes, I'd love to. Ами да, и на мен ми се иска да е такова положението. Да, и можем веднага даже да гласуваме. Благодаря на госпожа Штайнрук за нейните думи. Много се радвам, че тя е съгласна с идеите ми. Мисля, че частта за гражданското общество е изключително значима. Много усилия и пари сме отделили за изграждане на гражданско общество, но следващата стъпка е да има някакви процедури, чрез които властите могат да привличат към вземането на решение това общество, иначе няма смисъл. Беше споменат от госпожа Штайнрук 1,5% финансиране. Може би тук е добре да обърнем повече внимание години беше обещавано, че сумата за гражданското общество ще се отвои, но това никога не е ставало все още цифрата е много ниска. Е, така че е, отделихме известно време да е, изчислим какъв трябва да е процентът сега, защото общия брой на средствата се е увеличил и накрая стигнахме до цифра 1,5%. Ще има дискусия и може би е, този въпрос ще бъде най-накрая решен е, в самата комисия по външни въпроси, но мисля, че това силно послание, категорично послание трябва да бъде излъчено. Очаквам е, в бъдеще да работя също така добре и с другите контрадокладчици. Председателят, благодаря. На тази основа Е, обявявам 2 е, април като срок за изменение. На 23 и 24 април ще разискваме ние е, на 31 май е, трябва да гласуваме, за да може на 7 юни ФЕД е, да вземе предвид нашето становище. Приключихме с тази точка от дневния ред. Спирам работата на комисията до 9.30. Извинявам се, особено на преводачите, но трябва да изчакаме колегите, които в 9.30 са планирали да дойдат за гласуването. Bien, chers collègues, je vous propose de... Уважаеми колеги, предлагам да започваме. Залата се запълни. Няма смисъл да се бавим повече. Както казах вчера, по време на откриването на заседанието ще започнем с гласуване. Благодаря. Благодаря, че въведохте ред в залата. Ще започнем с гласуване по 13-та точка. Това е становището на госпожа Зимир по доклад по собствена инициатива на Комисията за равенство между мъжете и жените за прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равно условие. Кой е за първо изменение? против, приема се. След пето изменение, кой е за, докладчика предлага да се въздържим, кой е против, въздържали се. Струва се, че е прието Параграф 2. Компромис Б от 4 групи с устно изменение, представено в писмен вид. Няма възражение познато изменение. Гласуваме компромис Б. Кой е за? против, въздържали се, електронна проверка по компромисно изменение Б. Всички носят ли си картите за гласуване? Има ли някой, който не си носи картата? Всички ли успяха да гласуват? Прекратете гласуването. 19 за, 24 против. Отхвърля се. Гласуваме шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. А все пак и ги гледам. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 11 за, 32 против. Отхвърля се. Седмо изменение на госпожа Хирш. Кой е за? С 8 и 9 изменения, които са идентични. Кой е за тези три изменения? 7, 8, 9. Кой е против? въздържали се, електронна проверка. По седмо, осмо и девето изменения докладчикът е против. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 22 за, 20 и, и 1 против. Приема се с един глас. Останалите изменения отпадат. Всъщност, един останалите изменения са съвместими. Десето изменение, кое е за, против, въздържали се, приема се. Единайсто, кое е за, против, въздържали се, приема се. 12 на господин Дерда, кой е за, Всъщност, изменение 12 отпада. 13 изменение на госпожа Плам. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 14 от същия автор. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 15 от същия вносител. За, против, въздържали се. Приема се 16 на Макентир. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се 17 на докладчика, кой е за? 17-то изменение, кой е за? Кой е за 17-то изменение? Вие искате промяна, проверка без да погледнете как се гласува. И така, 17-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 19-то, кой е за, против, приема се. Параграф 3, компромис С е представен от 5 е, групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. След третия параграф, 24-то изменение на план с устно изменение. Господин Серкас. Групата на социалистите не иска да се гласува устното изменение. Добре, кой е за? Против, въздържали се. 24-то изменение с първоначалния си вариант е прията след трети параграф. 25-то изменение на коза, кой е за, против, въздържали се, приема се. 26-то на Естрела кой е за, против, въздържали се, приема се. 27 на Раптия стрела, кой е за, против, въздържали се, приема се. 28 на Макентир, кой е за, против, въздържали се, приема се. 29 на Катарзина, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4 компромис Д, представен от 4 групи, кой е за, против, въздържали се електронна проверка по компромисно изменение Д. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 26 за, 6 за, 18 против. Приема се останалите изменения. Отпадат 34-то изменение на план. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. След четвърти параграф, 35-то на Естрела, кой е за? Против, въздържали се, приема се 36-то Макентир, кой е за? Против, въздържали се, приема се. След параграф 40, компромисно изменение е от 5 групи, кой е за? Против, въздържали се, приема се. След четвърти параграф, 38 на Макентир, кой е за? против, въздържали се, приема се. Пети параграф, 42 на Манер, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 43-то изменение на Кинга Гьонс, кой е за, против, въздържали се, приема се 39-то на Бенабир, кой е за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема, но нека да направим електронна проверка по изменение 39. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 24 против. Отхвърля се. изменение 400 на Булон. Кой е за? Не. Кой е за? Изменение 40. Въздържали се. Приема се. 41 на госпожа Бизото е съвместимо Гласуваме го с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? 41 с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте електронно по изменение 41. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 17 за, 26 против. Отхвърля се след параграф 5 компромисно изменение F на 4 групи. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се след 5 параграф 45 изменение Катържина. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 47 на госпожа Естрела. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се параграф 6, изменение 48 на Есая, кой е за, против, въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено, но нека да направим електронна проверка по изменение 48. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 21 за, 23 против. Отхвърля се. Гласуваме 54-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 49-то отпада. 50-то и 51-во изменение също отпадат. 52, 53 и 55 също отпадък. След 6 параграф гласуваме изменение 56 на госпожа Зубер. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 57 на Попакис. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 58 на Дарден. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 7 параграф, компромисно изменение Ж от 3 групи. Кой е за? Против, въздържали се електронна проверка по компромисно изменение Г. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 13 против. Приема се след седми параграф 66-то е, изменение на госпожа Зубер. Кой е за? против, въздържали се. Електронна проверка по 66-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 Euh, je me rends compte que nous avons fait une bêtise. Enfin, que j'ai. Всъщност аз нещо сбърках. По шести параграф. Нека да се върнем малко назад. По изменение 52 и 53, които са съвместими с 54-то изменение, което гласувахме по-рано. Съгласни ли сте? Това се отнася за 50, казва госпожа Корнелисен. И така ще гласувам 50-то, 52-то и 53-то. Всички съгласни ли са? И извинете ме. Първях малко бързо. И така, нека да се върнем. Гласуваме 50-то изменение на госпожа Хирш. Кой е за? Против? въздържали се електронна проверка по 50-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 24 за, 15 против. Приема се. 52 отпада. 53 гласуваме на на госпожа Стайнбрук. Кой е за 53-то? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря за разбирането. След седми параграф, 67 изменение на Едита Стрела в две части. Гласуваме първа част без думите, които са дадени в курсив. Кой е за тази първа част? Против? Въздържали се, приема се. Кой е за включването на тези допълнителни думи? Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка по втора част на 67 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 30 за, 13 против. Приема се с голямо мнозинство. Après le paragraphe 7... След седми параграф, 69-то на Попакис, кой е за? Против, въздържали се, приема се 70-то на Дерден, кой е за? Против, въздържали се, приема се 71-во на Корнели Сени, други, кой е за? Против, Въздържали се електронна проверка по 71 изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 24 против. Отхвърля се. Седми параграф, 72 на господин Булон с устно изменение от вносителя. Има ли някой против устното изменение? Тогава гласуваме на 72 с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 73-то на Рунзули. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 74-то на Плам. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 75 от същия вносител. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Параграф 8, компромисно изменение хаш. Искате проверка по 75-то. Добре, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? 36 за, 8 против. Приема се с голямо мнозинство. 8 параграф, компромис хаш от 4 групи. Кой е за? против, въздържали се, електронна проверка по компромисно изменение ХАШ. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 за, 24 против. Отхвърля се 77 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 76 на Рапти и Стрела. Кой е за? Против въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да проверим. По 76-то, моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 26 за, 17 против. Приема се 78 на Цимер кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 79 отпада, 80 също, 81 също, 82 също и 83 И така след 8 параграф, 84-то изменение на Рунзули. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 85-то е оттеглено. Параграф 90-то, 86-то на Макентир. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се компромисно изменение и е представено от 4 групи, кой е за компромисно изменение и кой е против, въздържали се, компромисно изменение и е прието. Стигаме до параграф 10, 90-то изменение на Цимер. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се 92 на Естрела. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 11. 93 на Макентир. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 94 на Бенамяс. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 95 Всъщност искате проверка по 94-то. Моля, гласувайте електронно. Електронна проверка по 94-то. Всички гласуваха ли? 26 за, 18 против. Приема се. 95 то е съвместимо. Гласуваме го. Той е на Давид Каза. Кой е за, против, въздържали се. Приема се след 11 параграф 96 е, на плам. Кой е за, против, въздържали се. Приема се 97 на Естрела. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка по 97 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 26 за, 18 против. Приема се 98 на Рунзоли. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 99-то, кой е за? Против, въздържали се, приема се 100 на Дъртен, кой е за? Против, въздържали се, приема се 101 на същия вносител, кой е за? Против, въздържали се, приема се параграф 12, 102 изменение за заличаване, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се компромисно изменение J от 4 групи, кой е за? Против, въздържали се, електронна проверка по компромисно изменение J. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 26 за, 17 против. Приема се. Параграф 13. Първата част. 108 изменение Макентир. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. По Точка А на параграф 13, компромис К, кой е за, против, въздържали се, приема се Б. 114 на Макентир за заличаване, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 115 на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се 117 на Коза е съвместимо, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 13 Точка С, 118 на Макентир, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 119 на докладчика, кой е за, против, въздържали се. Не вдигате ясно ръка, нека да направим електронна проверка по 119 изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 27 за, 18 против. Приема се. Параграф 13, точка Д, компромисно изменение Л от 4 политически групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по компромисно изменение Л. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 21 за, 24 против. Отхвърля се, така че гласуваме 120 на Хирш. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 121 отпада. 122 също и 123 след 13 параграф. Точка е 124 на Регнер. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка по изменение 124. Прекратете гласуването. 20 за, 25 против. Отхвърля се 125 на бизото. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 126 на Макентир. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 128. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. След е, електронна проверка по 128 изменение, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 30 за, 15 против. Е, приема се. С голямо мнозинство. ЕА 127 на Хирш, кой е за? Против, въздържали се, приема се 129 на План, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се в параграф 13, точка ЕА, нов 130 на Гьонц, кой е за? Против, въздържали се, приема се от същия автор 131. Кой е за, против, въздържали се, приема се 132 от същия носител. Кой е за, против, въздържали се, приема се 133 на Хирш. Кой е за, против. Вдигайте добре ръка. Кой е за 133 изменение? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 134 на Макентир. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се 135, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 е оттеглено, гласуваме 137 на Розоли с а, отделно гласуване, първа част на текста без думите rights and, кой е за тази първа част, против, въздържали се, отхвърля се, втората част няма да се гласува. 138 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се 139-то на Естрела, кой е за, против, въздържали се, приема се 140-то на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно целият текст Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 39 за, няма против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега се връщаме към Done. Nous en, votons, nous en venons au point. Връщаме се към точка 11. Гласуване по проекто установище на Фредерик Дарден за засилване на економически и бюджетни надзор на държавите членки в еврозоната, изпитващи ли застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност. Гласуваме най-напред предложение за отвърляне на становището от Ларик и Зюбер за предложението на комисията. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Член първи, алинея второ, компромисно изменение Д, представено от е, три групи. Кой е за компромисно изменение Д, против? Компромис Д е прият. След е, Член 2, 47 на Корнелисен. Кой е за? Против? Кой е за 47 изменение? Кой е против? Въздържали се? Електронна проверка по изменение 47. Всички гласуваха ли? Изменение 47. Прекратете гласуването. 23 за, 19 против, 3 е, въздържали се. Приема се 48 на Дебакер, кой е за, против, въздържали се. Приема се 11 на докладчика, кой е за, против, въздържали се. Приема се 49 на Корнелисен и Тюрунен, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение е представено от три политически групи. Кой е за? Компромисно изменение е. Кой е против? Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 23 за, 23 против. Отхвърля се. Заслужаваше се да проверим. Гласуваме 12-то изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се електронна проверка по 12-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 20 за, 26 против. Отхвърля се. Гласуваме 50-то на господин Було в две части. Първа част без думите in each member state. Кой е за първата част? Против. Приема се. Кой е за добавяне на тези думи? Против. Въздържали се. не се добавят тези думи. Гласуваме изменение 51. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След трети член, трети параграф, 13-то изменение на докладчика. Tombe et je mets donc au voie l'amendement. 52 на Пападоплов с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 53 то на същия вносител. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 54 то на Корнелисен и Тюрунен. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 отпада. По пети параграф на член 3 гласуваме с 55-то на Дойч, който е част от един блок, включващо 55-74 и други. Кой е за първи блок? Против. Блок 1 се приема. Втори блок в този случай отпада. Затова гласуваме по трети член, параграф 6, компромис Q, представен от четири политически групи. Кой е за този компромисен текст? Кой е против? Въздържали се? Q се приема. Стигаме до компромисно изменение F по член 3 алинея 6 точка А. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромис F се приема след член 3 63 на Корнелисен и Турунен против въздържали се отхвърля се по член 4 компромис Ж, представено от 4 политически групи. Кой е за? Извинете, от 3 групи е внесено компромисното изменение. Грин АЛЕ, се па. АЛДЕ? ALDE. Hein Green ALE, е, c'est un même groupe. Всички съгласни ли са, че Green Alice е една група? Не знае дали не се бъркат зелените с алда понякога. И така, по член 4 компромисно изменение Ж. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Член 5. Компромисно изменение Х. Внесено от 4 три политически групи. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Член 6, параграф 1, компромисно изменение и представено от две групи. Кой е за, против, въздържали се. Струваме се, че не се приема. Приемате ли това? Не. Приемаме. 67 изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 67 изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 17 за, 26 против. Гласуваме изменение 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Не се приема. 68 на Корнели Сенитюронен в две части с в една част, но с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? 68 се гласува с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 69 на Приото. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 70-то изменение на господин Дебакер с искане за разделно гласуване. Първа част без думите Where е possible. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Кой е за добавяне на думите Where е possible? Кой е против? Започваме от начало. Кой е за? против, въздържали се. Тези думи не се добавят. 71 е съвместимо. Гласуваме го. Кой е за 71 изменение? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. След член 6 параграф 1 72 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, кой е за, кой е против, кой се въздържа. 72 се отхвърля. Член 6, параграф 3, 75 от същият носител. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 20 на докладчика е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 78 изменение на Корнели Сеня Турунен. Той е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Член 6, параграф 5. Анка nous avons déjà. Вече гласувахме в блок 1 включително компромисното изменение Q. За това можем сега да гласуваме по член 9 85-то изменение на Корнели Сеня турнен. Oui. Euh, donc 85 de 85-то изменение на Корнели Сеня Турунен за заличаване по член 9. Кой е за, против, въздържали се? Приема се десети член. Нов. на изменение J от две групи. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 на Корнели Сени Турунен. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23-то на докладчика. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Член 10, нов компромисно изменение. К, представено от 4 политически групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Член 11, параграф трети. Компромисно изменение О от две групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме 25 от изменено докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 90 е съвместимо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Член 11, параграф 4, компромисно изменение П. Той е обхванат от блок 1. Гласуваме 92-ро изменение на Дебакер. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 92-ро изменение. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 24 за, 18 против, 4 въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към точките от приемлюма 1 на докладчик. Второ изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи на Стигаме до компромисно изменение А на три политически групи. За, против, въздържали се. Приема се. Трето изменение на докладчика. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. 29-то на Пападополо с устно изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто и 31 ги гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Триси второ на Серка Сидерден. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 32 изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 27 за, 19 против. Приема се компромисно изменение Б от три групи. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се останалите изменения отпадат. 35-то изменение на Болон. Кой е за? против, въздържали се. Приема се трето съображение, компромис L, представено 4 групи, кой е за, против, въздържали се. Приема се 36-то изменение отпада, четвърта точка, компромис C от две групи, кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се 37 на Пападополу, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 38 на Корнели Сенин Турунен, кой е за, против, въздържали се, приема се изменение 6, отпада, съображение 5, 39 на Корнели Сен Турунен, кой е за, против, въздържали се, приема се изменение 7 на докладчика, отпада, съображение 6, Осмо изменение на докладчика с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Гласуваме изменение 8 с изменението. Кой е за? Против? Въздържали се. Електронна проверка по изменение 8. Прекратете гласуването. 24 за, 18 против, 3 въздържали се. Приема се.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 Mais donc ça signifie que nous aurions aussi dû voter l'amendement 55, non Non. La... Ще гласуваме само 15-то изменение на докладчика. Благодаря. Гласувам 15-то изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме сега целият текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Докладчикът е за, въпреки всички изменения, които бяха внесели. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 36 гласа за, 6 гласа против и 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. И nous en venons. Така стигаме до точка 12. Гласуването по доклад, който е свързан с предходния. Работа на колегата ни Тамаш Дойч. Общи норми за наблюдение и оценка на проекта на бюджетни планове и гарантиране на корекциите на прекомерния дефицит държавите членки в еврозоната. 16-то изменение госпожа Зубер е Ярик е насочено към отхвърляне на проекта на комисията. Кой е за изменение 16? Кой е против? Изменение 16 отпада. Изменение 48 е оттеглено. 49 за. Против. Въздържали се. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Проверяваме. Изменение 49-то. Тому на пивате Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 на 25 не се приема. Изменение 50-то на господин Дарден. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. Господин Дебакер. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 3 алинея 1. Изменение 8 от докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 52 съответстващо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Член 3 алинея 2, изменение 53. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 54 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 55. Госпожа Корнелисен и Тюрюнен. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще проверим. 55-то изменение. Проверяваме резултата от гласуването. Начало на гласуването. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 17 на 24 с двама въздържали се. Изменение 55 не се приема. Изменение 56. Господин Хелмер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 от докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 4, алинея 1а. 57 изменение на дебакер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 от същия автор. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 е оттеглено тъй като е било недопустимо. Изменение 60 на господин Дебакер за. Против. Въздържали се. Приема се. 61. Госпожа Бизото. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. Същия автор за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 66. Госпожа Корнелисен и госпожа Туронен За. Против. Въздържали се. Приема се. 63-то отпада. С 64-то госпожа Тюренен, госпожа Корнелисен за. Против, въздържали се. Приема се 65 господин Дърден за. Против, въздържали се. Приема се 67 госпожа Бизото за. Против, въздържали се. Отхвърля се 68 госпожа Бизото за за заличаване на съответния текст. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 на докладчика за, против, въздържали се. Приема се 69 госпожа Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 господин Болан за, против, въздържали се, приема се. 71 госпожа Бизото за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се 73 с Корнели Сентурунен за, против, въздържали се, приема се 74 Корнели Сен за, против, въздържали се, приема се 75 господин Хелмер, съответстващо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 на докладчика за против, въздържали се, приема се 76. Може би трябва да се гласува. Значи гласуваме, тъй като е свързано с 73-то, за, против, въздържали се, приема се 77-мо изменение Корнели Сентуронен за, против, въздържали се, ще проверим. 77 изменение по член 6 или не е първа. Гласуваха ли всички? 17 на 26 не се приема. 78 дебакер за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 6 или е едно. А, изменение 13 на докладчика, плюс устно изменение. Няма. Позиция по устното изменение. Кой е за? Противопоставяте се на устното изменение ли? Не, няма възражение. Кой каза не? А, значи съветника на ЕНП предлага на ЕНП да възрази срещу устното изменение. Хубава работа. Може би не трябваше да, да слушам. ЕНП е против устното изменение. Ама не съм, не съм им дала думата, напълно съм съгласна. Може би, ако бяха социалистите, нямаше да се получи. Тогава изменение 13 в първоначалния му вид. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 79-то изменение на Корнели Сентуринен за против, въздържали се, приема се. 80 бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 дърден за, против, въздържали се, приема се. Член 6, алинея 4, 82 изменение бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 6 алинея 4, 14 изменение на докладчика, съответстващо кой е за. Против въздържали се. Приема се 83. Корнели Сентурунен, съответстващо за. Против въздържали се. Ще проверим 83-то изменение. Начало на гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването. 17 на 24 не се приема. Като вземе предвид и е, двамата въздържали се. Член 7, алинея 1, 84, бизото за заличаване. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Член 7, алинея 3, абзац 1, компромис Б от две групи за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до член 7, алинея 6, 88 изменение на бизото за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 8, алинея 2, 89 Корнели Сентурунен за, против, въздържали се, приема се. 8 член, алинея 3, 90 изменение от същия автор за, против, въздържали се, приема се. Член 10а, компромис С от две групи за, против, въздържали се, отхвърли се. 91 изменение на Дърден за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 11, алинея 1, абзац 2, 92 изменение на Дърден за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до член 11, алинея 1 т.е. член 11 нов, компромис Д от три групи за, против, въздържали се, приема се. След това член 12 алинея 1, 96-то изменение на Бизото за заличаване за, против, въздържали се, отхвърля се. Преамбюла, точка 1, изменение 17 на Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19. Корнели е за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до точка 3. Изменение 20. Господин Булан за, против, въздържали се, приема се. 21. Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22. Дарден за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 на Дебакер. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пак също точка 24. За. Против. Измене... Въздържали се. Приема се. 25. Госпожа Бизото. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим и двете. Значи, всъщност, второ изменение проверяваме. Край на гласуването. 21 за, 20 против, 2 въздържали се. Приема се. 28 не знам нищо за съдбата на това изменение. Тоест, 28 изменение е съответстващо, т.е. го подлагам на гласуване. Попакис, кой е за? Против, въздържали се? Приема се. Изменение 26 на господин Томас Ман, съответстващо за, против, въздържали се. Приема се. 27 изменение отпада. Точка 6. 29-то изменение на госпожа Бизото. Недопустимо. Трето изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 30 изменение на госпожа Пападополо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 на Томас Ман е съответстващо за, против, въздържали се, приема се. Точка 7, 32 изменение е недопустимо, значи четвърто изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение на Бобаки, съответстващо за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение на Хелмер, съответстващо за, против, Изменение 33. Кой е за? въздържали се. Изменение 36 на господин Дърден, за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение на докладчика за, против, въздържали се, въз... А не, извинявам се. Това отпада, извинявам се, казва председателката. Изменение 35 е съответстващо с 36-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Точка 9. Изменение 6 на докладчика. За. Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Начало на гласуването по изменение 6. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 на 25 гласа не се приема. Точка 10. Компромисно изменение А от две групи. Кой е за? Против? Въздържали се? Компромис А се приема. Стигаме до точка 11, изменение 41 на господин Попаки за, против, въздържали се, приема се. Точка 12, 43 изменение на Бизото за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 изменение на МАН с искане за разделно гласуване на социалистите. Първа част подлагам на гласуване. Без е, отдел, отделни думи, които са ви съобщени писменно. Кой е за първа част? Против? Въздържали се? Първата част се приема. Кой е за добавянето на думите посочени тук? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Тези думи не се добавят. Изменение 7 отпада, както и изменение. Всъщност 7. 44-то е съответстващо с 43-то. А не. Не. 44-то също отпада. Точка 13, 45 на Корнели Сентуронен. Кой е за? Против, въздържали се, Приема се. 46-то изменение на Дърден е съответстващо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47 на Хелмер. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Целият текст подлагам на гласуване по електронен път. Начало на електронното гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 гласа за, 4 против, 3 въздържали се. Поздравяваме нашия докладчик. Така ще може пакта да бъде а, пренаписан а, в по-голямо съответствие с социалните предизвикателства. Приключихме с гласуването и сега стигаме до обмен на становища. Точно на време. С общия докладчик за бюджета.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 Chers collègues, je vous propose de reprendre... Euh, Драги колеги, предлагам ви да възобновим работата си. Стигнахме до точка 14. Обмен на мнение с господин Джовани Лавия, главен докладчик за бюджета, проекта на бюджет за 2013 година. Много ви благодаря за това, че дойдохте, господин Лавия. Този обмен на мнение за нас е много важен, тъй като е свързан с общите насоки е, за бюджета през 2013 година, както е, и е, с приоритетите в сферата на социалните въпроси и заетостта. Тристранните срещи е, ще е, послужат като основа е, за разговорите на срещата на върха в края на юни и началото на юли за проекта на бюджет за 2013 година. Нашия докладчик за бюджета за 2013 година е господин Блондъл и той ще изготви доклада. Ние ще му зададем и приоритетите, но е много важно именно с тази цел да разменим виждания с вас във връзка с бюджета като цяло. Знае, че вие се явявате пред всички комисии и всички имат своите приоритети. Но ние смятаме, че тези приоритети, които обсъждаме тук, са съществени. Давам ви думата. Е, Благодаря ви. Първо искам да благодаря за тази възможност, която ми давате да присъствам тук на заседание на вашата комисия и а, да очертая пред вас насоките, които ще бъдат включени в бюджета за 2013 година. Вие знаете, че този бюджет е последния от а, финансовата перспектива до 2014 година. Е, има много програми, които са били започнати през този период. Така се случва и при всички бюджети. Всъщност, ние ще трябва да очертаем най- нашите приоритети свързани с действията, които са а, започнати, с ангажиментите, които са били поети през миналите години и заплащанията, които трябва да бъдат направени. Това е една много сложна материя, една много сложна тема, като имаме предвид кризата, пред която са изправени редица държави членки и много държавите членки имат затруднения да плащат своите вноски в европейския бюджет. Обстоятелствата са много сложни, както казах, и по време на помирителната комисия в съвета, когато и парламента присъстваше, говореше се за бюджета за 2012 година и много държавите членки искаха да се съкратят плащанията за бюджетните, заплатите а, ангажименти. През 2011 година държавите членки изискаха 500 милиона евро през последния месец, но комисията можа да изплати много малък дял от тази изискана сума. 10 милиона от 2011 прехвърлени в 2012 като плащане за поети ангажименти. Но като си има предвид нуждите, тази сума е недостатъчна за да покрие плащанията по поетите ангажименти. Освен това трябва да имам предвид, че финансовата перспектива е към своя край и а, значението на бюджета се засилва. Имам предвид бюджета за 2013 година. Трябва да обърнем голямо внимание на този въпрос, е, когато обсъждаме плащанията с комисията и съвета. Защото това, което може да се случи е, че страните може да изискат постоянно наблюдение и следене на разходването на бюджета. При очертаването на насоките, свързани с бюджета, ние искаме да се концентрираме върху няколко теми. Теми, които да са водещи в бюджета за 2013 година. От една страна темата свързана с развитието и растежа и от друга страна темата свързана с заетостта и най-вече заетостта сред а, младите хора като имаме предвид какви са процентите на незаетите млади хора. Важно е да се предвиди помощ за специализираните комисии, които отговарят за насърчаване на заетостта. И тези комисии да могат да очертаят приоритетите, е, свързани с бюджет 2013 година. Е, разбира се, приоритетите не са само положителни, защото виждаме, че има нарастваща нужда от е, плащания свързани с поетия ангажименти. Обаче има някои програми, които а, не, не са успешни, а, някои програми, които са по-маловажни, защото по време на криза не можем да да прилагаме само важни части от бюджета, но ние трябва да очертаем ам, приоритетите, които да включат в себе си програмите, които а, се провеждат а, успешно. На следващо място малките и средни предприятия трябва да се помисли и за тях. 85% от нетните нови работни места в Европейския съюз са създадени от малките и средни предприятия. Трябва да имаме предвид – това преди да се премине към съкръщаване на средствата по това перо. Има и други пилотни проекти, подготвителни мерки, не знаем какви ще са маржовете по отделните бюджетни функции. Още не сме прегледали отделните инициативи, но ние ще изготвим един график, който да сравним с миналогодишния в тази област. Освен това има предложение за пилотни програми, подготвителни мерки, направени от комисията и ще проверим дали те са изпълними, дали те са подходящи, дали са на лице съответните финансови средства за тяхното изпълнение. Искаме да помолим отделните комисии до края на май – е, да преразгледат всички инициативи по пилотните програми и подготвителните мерки, така че след това да можем да ги канализираме а, е, чрез а, е, Комисията по бюджет към Европейската комисия. А, информация да бъде обработена а, през лятната пауза и в крайна сметка да се изготви една окончателна стратегия която да бъде изпълнена. Ние не искаме да отклоняваме средства в области, както се случи в миналото, в области, а, които които а, не са свързани с, с успешното изпълнение на зададените програми. Искам да ви припомня, че следващия етап от бюджетната процедура е оценка от страна на парламента, свързана с материалите, представени от комисията на 24 април, свързана с информация свързана с проекто бюджета. Ще се извърши оценка, както казах, така че да получим първия мандат за триалога и да стигнем да стигнем накрая до а, окончателното гласуване на бюджета. Благодаря за това е, изказване. Това е в духа на ориентацията, които са прияти от Европейския парламент за бюджет 2013. Господин Болон е тук. Той е докладчик в сянка. Давам му думата веднага. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за основния докладчик на господин Лавия за неговото изказване и за това, че ни е запозна с предизвикателствата, пред които е е изправен, както и контекста, в който се вписва бюджет 2013. Има динамика в Европейския съюз за създаване на работни, работни места, най-вече в малките и средни предприятия. Бюджет 2013 трябва да подкрепя стратегия 2020, трябва да разполага с достатъчно средства за водещи инициативи, както и за платформата за противодействие на бедността. Знаем, че има сериозни проблеми с заетостта сред младежите. Необходимо е да се насочим към създаването на работни места, Искам да подкрепя и това да се използват неизразходвани средства от социалния фонд за младежка заетост, както и за малките и средни предприятия, които създават най-много работни места. Следва да се отчита това в бюджет 2013, както и в многодишната финансова рамка. Трябва също да се отделят нужните средства за обучение, преквалификация, да се работи също и с социалните партньори, да се използва Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. също да се съкратят сроковете от подаване на заявките за подпомагане по фонда за глобализацията, и отпускането на средствите. Освен това, микрофинансирането трябва да се отчита пилотните проекти по ЮРИС за създаване на първи работни места. За бюджет 2013 бихме искали да разберем каква ще бъде частта за заетостта и за въпросите, за които отговаря Комисията по заетостта. също за трите програми Юрис Прогрес и микрофинансиране, тези, които се, средствата, които ще отидат за социалната промяна и социалните иновации. Надяваме се, че чрез бюджета ще могат да бъдат реализирани пилотни проекти В заключение бих искал да кажа, че държавите членки имат да играят важна роля, за да предложат нови действия за създаване на работните места, но и Европейският съюз има роля като координатор на тези усилия за стимулиране на новаторството и за постигане на силно социално приближаване. Комисаря Андор казва, че са предвидени мерки за растеж и работни места в рамките на економическото управление. Аз му казах, че трябва да преминем по-скоро от економическо управление към социално управление. Благодаря. Мадам Ламбер. Госпожа Ламбер. Благодаря. Благодаря, благодаря много за направеното изказване. Бяха казани много важни неща, свързани с плащанията и това, че съвета трябва да играе по-голяма роля в това отношение. Има няколко въпроса. как определяте какво е устойчиво според вашия доклад, защото това се споменава многократно, а не ми е ясно дали става дума за устойчиво устойчив растеж от гледна точка на инвестиции, зелени технологии, обучение в нови умения и прочие, или пък се има предвид а, по-дългосрочната жизнеспособност? Това е първият ми въпрос. Ние обръщаме доста внимание, и това е основателно, върху младежката заетост, но друг проблем, при който сме изправени на пазара на труда, се отнася до увеличаване на ефективната възраст за пенсиониране. Знаем, че много хора ефективно, след като останат без работа след 50-те години, им е много трудно да се върнат отново на, на работа, да се намерят нова работа. Така че това е също проблем на пазара на труда. Дали вие гледате и на този въпрос като част от стратегията, която предлагате? Благодаря. Благодаря много. Има ли други желащи да вземат отношение? Ако не, аз бих искала да ви благодаря отново, че сте тук. Какъв е ефектът от секторния подход относно резолюцията, която приехме за общите насоки? Само бюджетния подход ще бъде отчитан. За нашата комисия за заетостта и социалната политика на последната среща на върха беше се мобилизират неизразходваните 82 милиарда държавите членки гласуват коригираш бюджет. Не зная дали в този случай това е така. След това съобщение, как ще се работи по-нататък. За нас измерението за етос, е особено младежка за етос, е особено важно, затова трябва да има яснота в основните насоки. Това е съществена промяна в бюджета и като със законодател за парламента е важно да получи ясни обяснения и да има възможност да се произнесе. Тези коригиращи е, бюджети трябва да бъдат е, наблюдавани много отблизо, за да няма само заявени намерения без последващи действия. Вие говорихте за ангажимента, поет от държавите членки, какъв е ефекта върху политиката, която е в сферата на компетенции на Комисията по заетостта и социалните въпроси. Дали има яснота? Къде има най-голямо търсене на тези средства, които се отпускат последната минута? Нека да благодаря на колегите за техните коментари, госпожо председател, и да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Вие не можахте да видите това, но госпожа Берес видя тази е, графика. Това са месечните разходи, свързани с плащанията по време на изпълнението на предходния бюджет има огромно увеличение. Най-вече в две области. От една страна ангажимента на отделни държави членки или желанието на отделни държави членки да изгубят някои от средствата, и до последния момент те представяха баланси, които трябваше да бъдат аудитирани и проверявани. Испания и Италия най-вече, като се има предвид, че те изоставаха с одита на разходите, към тях трябваше да се подходи по по-специфичен начин. Друг проблем беше а, свързан с промяната в правилата а, по Европейския социален фонд. Трябваше да се вземе предвид кризата. Има, например, някои държави, които в рамките на регионалната политика говорим от 6 до 700 милиона до 2,5 милиона евро, в зависимост от, за това, от това, за коя държава членка говорим. Говорим за социалния фонд, за структурния фонд. Понякога някои от тях а, са разходвани още в началото на бюджет, бюджетния а, период, някои от тях в а, края. И понякога възникват а, проблеми. Ние не трябва да допускаме това да се случи отново. Имаше триалог вчера с а, комисията и съвета. Говорихме за, говореше за 18 милиона евро от фонда за солидарност. Това не е някаква значителна сума хората говорят за коригиращи бюджети, не само когато става въпрос за тези 18 милиона евро. Искам да благодаря на колегите, които зададоха въпроси. Това, което каза Джим Ламбърт е много правилно. Ние трябва да разгледаме и въпросът свързан с безработицата сред възрастните – ние говорим първо за заетост и след това говорим за това, че трябва да се обърне внимание на безработицата сред младежите. Но разбира се, не трябва да, да забравяме и останалата част от трудоспособното население. За... Защото безработицата засяга и хора, които вече не са в а, а, младежка възраст и те търсят а, работа и имат затруднения при мирането на работа, как както и младите хора. Ние говорим за нуждата от това да се изпълняват политики, които ще продължат да имат а, ефект и въздействие. Говорим за рибно стопанство, за земеделско стопанство, имаме нужда от устойчиво земеделие но говорим е, и за мерки, които трябва да бъдат изпълнени в редица промишлени сектори. Въобще тези промени имат над секториален ефект. Ние ще говорим и с вашия докладчик по време на целия процес на подготвяне на бюджетите. Ще говорим за насоките, насоките свързани с бюджета и ние ще се опитаме да се придържаме към тях, но а, не знам дали средствата в рамките на бюджета ще са, необхо... ще са достатъчни, за да се изпълни многогодишната финансова рамка може би трябва да се промени структурата на политиката, на политиката така, че да могат да се постигнат целите от стратегията Европа до 2020 година. Важно е тези цели да бъдат подплатени със съответните средства, защото тази стратегия включва в себе си поощряване на заетостта, квалификацията, обучението, освен това и преквалификацията на хора, които напускат трудовия пазар и искат да придобият нови квалификации, а с тях и нови възможности. Съгласен съм с вас, но има нещо, което е много важно. Е, сроковете за чакане е, за получаване на средства по фонда за глобализацията. Тези срокове са прекалено дълги, хората трябва да чакат прекалено много. И ако е, искате да върнете хора на, на трудовия пазар, трябва да действате по-бързо. Не може да караме хората да чакат толкова дълго тези 82 милиарда евро, които са предвидени по а, фонда. Това не са свежи пари, защото те не са предвидени все още в а, рамките на регионалната политика. Освен това, регионалните политики са тези, които в, са малко в застой в момента. Освен това, те са а, под шапката на регионалните и местните власти. Така че съответните администрации, те трябва да преструктурират а, програмите в съответствие с правилата и разпоредбите на Европейската комисия. Така че средствата, които се отпускат, да отиват за справяне с безработицата. Merci beaucoup. Alors, je vais utiliser la technique moderne. Благодаря. Ще използвам модерната техника. Е, във всеки случай е, използвам е, тази графика и с подкрепата на докладчика ще я разпространим за а, да а, я получите всичко. Вие говорите за 82 милиарда. А, сега днес се води дискусия а, между комисията и държавите членки, като че ли Европейският парламент а, не може да се включи в тази дискусия. М- не съм специалист по бюджетните въпроси, но намирам едно за парадоксално. Ние гласуваме бюджета, след това Европейската Европейската комисия оповестява изменение на използването на бюджетните средства. Какво означава 82 милиарда? Там нещо ми се губи. Или обявата не е била както трябва, или измерението на възстановяването ми се губи, може би, в сравнение с това, което комисията обявила на последния съвет. Защото в нашите избирателни райони на нас ни казват, питат ни, това нови пари ли са? Как ще ги оползотворим? Къде ще ги впрегнем в потреба? Cercherò di dare un chiarimento sulla questione <clears throat> degli 82 miliardi di euro. Нека се опитам да обясня това, което казах за 82 милиарда. Както знаят членовете, Ресурсите за регионалната политика по структурните фондове се поделят между държавите членки, а в индивидуалните държави членки, в отделните държави членки, често пъти се подразделят допълнително по регионални програми. Комисията приема програмите и следи тяхното изпълнение. Осъществява контрол. Ако казваме е, днес, е, че 82 милиарда още не са разпределени, комисията има желание да а, е, се съобрази а, с препрограмиране на средствата. Това ще е, се извърши по регионалните и националните оперативни програми, в зависимост от е, индивидуалната административна структура на всяка държава членка. В нашия бюджет е, тези неща вече са обособени и изпратили сме съобщение на държавите членки, че парите ще останат за тях. Тоест, ние от гледна точка на бюджета, бюджетна политика вече имаме адресат за тези средства. И сега е възможно държавите членки да се опитат да прехвърлят средства от една програма към друга. Комисията е казала, че има желание това препрограмиране да бъде ускорено, така че средствата да е, могат да бъдат използвани за нови изисквания, които са се откроили при изпълнение на предишните програми. Но това не са нови пари. Това са пари, които са били а, предвидени по а, старата а, финансова рамка, многогодишната финансова рамка и а, съгласно решенията за бюджета, а, те са на същия бюджетен ред регионална политика. От бюджетна гледна точка ще има промяна, ако а, Държавите членки или регионите искат да пренасочат тези средства, за да ги оползотворят по-добре и да решат някои големи въпроси, които стоят на национално или регионално равнище. Благодаря ви, господин докладчик, но тук сме изправени пред огромен проблем. Председателят на комисията и държавите членки на последния Европейски съвет много говориха за тези 82 милиарда, като че ли те бяха алфата и омегата на стратегията за подпомагане на растежа и конкурентоспособността. По всички телевизионни канали, е, радио е, предавания се оповестяваше тази е, добра новина. Всъщност ние констатираме провал. Констатираме, че държавите членки не използват добре средствата, които европейския бюджет им предлага на разположение. Е, ние говорим за мобилизация на бюджета за 2013 година, но това ще има значение и за работата ни по следващата е, финансова перспектива. Следва да излечем полки, защото е, в е, някакъв е, момент комисията е, е направила такъв план за пренасочване на тези средства 82 е, милиарда е, евро. Е, държавите членки се влачат, те не оползотворяват средствата и се поставя един допълнителен въпрос за съфинансирането. Колкото по-малко черпят от бюджета на Европейския съюз, толкова по-малко трябва да осигуряват съфинансиране трябва да е, се каже, е, нещата не вървят добре, е, средствата не се мобилизират. Има налични средства, които не се използват добре. За следващия програмен период мисля, че трябва категорично да не допускаме същото. Трябва да излечем всички полуки. И мисля, че е, в този дух ще се опита да работи и нашата комисия. За тази цел, разбира се, обаче, е, трябва е, да сондираме мнение на място сред хората, които използват средствата и, разбира се, да е, поговорим повече с Европейската комисия. Последна бележка. Фонда за приспособяване към глобализацията. Е, вие казахте колко е важен е, той е, за нас. Госпожа Харкин, нашия докладчик е тук. Тя също знае колко е важно бързото приемане на решение в тази сфера. А, ако а, искаме да изпълним а, стратегията си, би трябвало да има специален отделен бюджетен ред за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, защото това е също един от начините за скъсяване на пътя на парите, а, от тяхното отпускане до оползотворяването им. Но мисля, че това няма да бъде единственото видване в нашата комисия. Ще имаме и други поводи да говорим с вас. Много ви благодаря благодаря, господин главен докладчик, за вашето посещение, за този обмен на мнение. Разчитайте на Комисията по заедост и социални въпроси, включително за всички разисквания по бюджета и гласуването му. С тази точка от дневния ред и стигаме до точка 15 която не е без връзка с точката разгледана току-що. Точка 15 е изслушване, което искахме да организираме за инициативата Възможности за заетост на младите. Поканили сме за това изслушване представители на различни структури. Идеята за това изслушване проистече от една елементарна констатация. Имаше доклад на госпожа Турунен и е, решихме да предприемем няколко инициативи. Европейската комисия в съобщението си е, за е, инициативите за възможностите за младежите. е, така а, е, взе повод от желанията и приоритетите определени от парламента. Искахме да чуем какво трябва да се направи, какво може конкретно да направи в тази връзка е, Европейския съюз. За ваша информация ще повторя нещо, което вече знаете. В това изслушване трябва да вземем предвид и едно устно запитване към комисията съпроводено от резолюция, което може би ще бъде отправено на пленарно заседание. Във връзка с политиката за младеща. За разискването на инициативата сред нас е госпожа Франческа Балзани. Благодаря й. Тя е общ докладчик, главен докладчик за бюджета за 2012 година. И може би е, трябва е, така е, да се обедини, ако мога така да се изразя, с господин Лавия, за да има приемственост между докладите за бюджета за 2012 и 2013 година. Ще започнем с господин Жан-Луи Дебауер, е, е, директор Европа 2020 е, в Генерална дирекция за етост. Той ще представи проекта на комисията. във връзка с инициативата за възможности за младите хора. Това е една от знаковите инициативи в рамките на, стратег... на стратегията за 2020 година. Е, представителя на комисията има думата за 8 до 10 минути. Благодаря. Трябва да не само да представим тази инициатива, защото тя сигурно е добре позната на вашата комисия, но и да ви информирам за текущата работа и какво се предвижда по прилагането. Тази инициатива беше обявена от председателя Барозо пред парламента през октомври и беше представена през декември. Тя отговаря на политически, специални, социални, неотложни обстоятелства, тъй като има висока безработица в много от държавите членки и това води до особено голямо безпокойство, защото нараства броя на младежите, които нито учат в училище, нито са в курсове за квалификация, нито имат работни места. И тази бройка непрекъснато нараства. беше изготвено съобщение след изказването на председателя Барозо. То беше представено през месец декември. И беше разгледано на неформалната среща на държавните и правителствени глави в края на месец януари. Очевидно тази инициатива предвижда определени мерки, действия, които трябва да бъдат а, спешно предприяти. Говорим а, общо за заетостта в по-широка рамка, но в а, представенето си през април на пакета по заетостта включващо съобщение и работен документ, ще разгледа и въпроса на заетостта в по-широк контекст и именно тук се вписва тази инициатива. Тя е един от приоритетите. Става дума за инициатива, която включва четири приоритетни области за действие – намаляване на броя на преждевременното напускане на училище, получаване на квалификация, която да отговаря на нуждите на пазара на труда. разширяване на предложения за работа и на обучение на работното място и улесняване на достъпа до първо работно място. Това е най-вече в компетенциите на държавите членки, но има и конкретни инициативи, които се реализират на ниво Европейския съюз в и това е в а, рамките на бюджет 2012, така както се предлага от Европейския парламент. Що се отнася до държавите членки, целта беше да се води политически диалог с тях, особено с онези, където статистическите данни показват най-висока безработица, за да може да се изготвят национални планове за действия, които да позволят на тези държави да следват приоритетите, заложени в съобщението и в предишното изказване стана дума и за по-доброто използване на наличните европейски средства, включително на Европейския социален фонд, както и на неизразходваните бюджетни кредити. От една страна беше създаден екип за действия, които посетиха държавите членки с най-висока младежка безработица. Освен това се водят двустранни срещи в Брюкстел с а, делегации от 7 държави членки, а, където имат по-висок степен на младежка безработица от средната за Европейския съюз. Става дума за политически диалог, който включва различни аспекти. Генералната дирекция по заетостта, по култура, регионални развитие, економически и финансови въпроси, за да се очитат различните измерения, политическа, политически аспект, прилагането на политиката на национално ниво и на второ място финансовите аспекти. Това са срещи, които са част от един цялостен процес. Продължава обмена на информация между службите на комисията и съответните държави членки. Комисията ще изготви средносрочен доклад за неформалния съвет през април ще бъде изготвен работен документ от службите на комисията, който е част от пакета по заетостта. Разбира се, Европейския парламент и особено вашата комисия ще се запознаят с него. Става дума за един средносрочен документ, който да покаже как се развива диалога и контактите ни с държавите членки. Това ще нададе и първа информация какви усилия се полагат за програмиране и репрограмиране на средство, най-вече от Европейския социален фонд, по проекти и инициативи за подобряване на младежката заетост, включително чиракуването, стажовете, обучението. Наред с това комисията се ангажира да предложи редица инициативи рамка за стажовете. Тя беше изготвена от организациите, представляващи младежите. Проведохме консултации. Това също е включено в пакета за заетостта, за който ще говоря. Тези консултации ни позволяват, заедно с резултатите от публично изследване да предприемем политическа инициатива под формата на препоръка по този въпрос преди края на настоящата година. Гарантирането на заето сред младежите. Това е силно безпокойство за комисията като цяло, на нейния председател и има подкрепата на Европейския парламент, който поиска да подготвим подготвителни действия в рамките на бюджет 2012. Ние започнахме работа по тези подготвителни действия, да можем да съберем нужната политическа информация, за да изготвим конкретна инициатива под формата отново на препоръка. Надяваме се това да стане до края на настоящата година. Искам да говоря сега за стажовете. Ясно е, че социалните партньори имат да играят изключително важна роля в тази област. Радваме се и по-късно ще имаме изказвания. Ние се радваме на инициативите, които се предприемат от ЕТУК, както и от други организации. Те поемат активен ангажимент да се ангажират. Отбелязваме също, че такива мерки се предприемат национално на ниво. Ние подкрепяме тези усилия, разбира се. Като осигуряваме техническа помощ в рамките на Европейския социален фонд в подкрепа на разработването на преходни програми чрез обучение чиракуване и а, стажуване. Що се отнася до оказване на подкрепа на младежите, за да се занимават с предприемачество или осигуряването на техническа помощ чрез Европейския социален фонд. Всичко това трябва да ни позволи да реализираме проекти в държавите членки, особено в онези, които очакват в а, програмите за микрофинансиране. Комисията искаше да предложи съвсем конкретни елементи чрез съобщението в съвета, както и в Европейския парламент. През април ще бъде разгледан. Комисията ще изготви общ доклад пред Европейския съвет през юни за общото реализиране до момента. Разбира се, ние сме на разположение на Европейския парламент и на вашата комисия за допълнителна информация. Благодаря за това встъпително представене. Сега преминаваме към нашите четирима гости. Най-напред искам да дам думата на госпожа Флоранс Морион от Сдружението поколения в затруднено положение. Разполагате с 5 минути. Euh, Благодаря най-напред. Искам да припомня няколко цифри, които припомнят колко е тежко положението с безработицата на младежите във Франция. 800 хиляди са били стъжантите във Франция през 2006 година. Е, днес са милиони и половина. Много по-критично и в други европейски страни, в Гърция, в Испания. Е, стъжантите са истинка, истинска индустрия, една резервна армия. Във време на криза обаче не им се търсят работни места. Един от всеки четири младежи днес във Франция е безработен, един от всеки пет живее под прага на бедността. Така заетостта, т.е. липсата на заетост се превръща в нещо трайно. Само 65% от младежите работят единствено, а, младежи, единствено на пазара младежите а, позволява а, да намерят работни места, но това не е достатъчно. На оратора се прави бележка, че говори прекалено бързо. А, би трябвало да се увеличи а, два пъти националния бюджет а, за образование, а, но трябва а, да се погледне и законодателната уредба на а, стажовете а, както и да се накарат предприятията да а, внасят а, вноски, да правят вноски там, където особено а, има а, младежи, които не са успели да си намерят работа. А, и, има системи, които особено в малките и средни предприятия са възприяти в Германия, например, и могат да бъдат използвани като пример. С 20% се намалява работното време, 10% е намалението на вноските за стимулиране в други страни и в Франция това би довело до създаване на много хиляди работни места. За за а, младежите. Е, това е начин да се възприеме стабилен растеж. Например, на моята възраст, моята майка е имала три деца и два пъти си е купувала къща. Е, сега много младежи е, не могат изобщо да си намерят работа, е, да не говорим за стабилна. Това се отразява върху ръждаемостта. Как 30-годишните могат да имат деца след като нямат средства и е, нямат никакви средства за пътуване, не могат да трупат културен багаж. Тези възможности са гарантирани за едно привилегировано мълцинство всъщност. Е, ако не се предприемат мерки, е, растежът е, ще остава само хипотетичен и иллюзорен. В момента има много предизборни програми в Франция. Някои политически партии създават собствени агенции или структури за връщане на младите на работа, но това а, е и са иллюзорни стъпки. от 6,5% увеличаването на средствата за младежите спадна на 3,3% и от 2000 до 2009 година цифрата съответно е около 1%. Значи не може да се предвижда безкрайен растеж на производството при положение, че ресурсите ни са ограничени. Вижте какво стана в Мексико с добива на петрол, с безработицата, с цените на петрол. За щастие, ние можем да е, избегнем е, това положение, като се инвестира е, в възобновяеми енергийни източници. Те ще разкрият много сериозен брой нови работни места. Това ще доведе и до економии на енергетика, т.е. на енергия, на енергийно потребление. Е, годината 2009 беше е, най-топлата е, от всички години, в които са водени измервания. До тогава 2010, беше годината, която постави абсолютния рекорд по климатично затопляне. 2% бариера отдавна е премината и сега можем да очакваме много големи конфликти вследствие на тези климатични изменения. Това може да се се отрази върху економиката на европейските страни. Е, Гърция е добър пример за това и мисля, че трябва да го избегнем е, в бъдеще. Не бива това, в което става в Гърция, да се повтаря и на други страни. Всички знаем, е, че Рим е паднал под напора на варварите, които са били омерзени от ставащото там. Е, в е, всеки случай варварите не са имали култура и имало какво да презират. Е, не би трябвало да се успокояваме със своите технологични постижения при положение, че сме застрашени от новите варвари. Председателят, благодаря много за вашето така образно послание Давам думата на господин Джузепе Поркаро, генерален секретар на Младежкия форум. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на английски. Благодаря, че ми давате възможност да говоря тук пред вас. Европейския форум наблюдава ситуацията, действа за подобряване на положението на младите хора. През 2008 година беше първата шокова вълна. Искам да се присъединя към това, което каза моят колега преди мен, а именно влушаване все по-голямото влушаване на ситуацията, в която се намират младите е, хора. Дори на високите нива в е, Европейския съюз е, сега започва да се говори за тази тема, свързана с младите хора. Това е един знак, но все пак ние сме загрижени, че трябва а, ще да се чака, докато нещата се влушиха до такава степен, че а, понякога може да се окаже, че процесът е необратим. По отношение на подхода и начинът по който трябва да се реагира на кризата. Може би трябва да се промени парадигмата, може би трябва да се промени моделът, когато се търсят мерки за излизане от ситуацията – Икономиите като мярка не са достатъчни. Трябва да има един интегриран подход, подход, който да даде нов тласък на Европейския съюз. Интегриран подход, който да включва образователната политика, политика за заетостта, политика за промишлеността и така нататък. И в тази връзка младите хора трябва да играят важна роля. На следващо място – Инициатива за даване на възможности на младите хора. Е, тя засяга нещата, които бяха споменати толкова. що е, За тази инициатива се говори не само в рамките на предоставянето на свежи пари. Говори се най-вече за съществуващите средства, средства, които са на лице и могат да се използват в момента. Ако ситуацията на младите хора се счита за приоритет, то единственото решение с единственото решение за, за справяне с проблема е да се включат и националните правителства, да има мерки на национално ниво, но там малко нещата са неясни и неконкретни. Относно изпълнението. Знаем, че има много потенциал, който трябва да се изчерпи. Знаем, че има много възможности, не само в рамките на инициативата за предоставяне на шанс на младите хора. Необходим е, е специфичен опит, който да се използва за привличането на младите хора освен това, трябва да се улесни достъпа на организациите към финансиране от Европейския съюз. Трябва да се подобри ситуацията на младите хора. Освен това, трябва да се предоставят средства на националните младежки съвети и на младежките организации. Трябва да се организира. Ам, младеща по начин, по който е направено в Финландия. Трябва да се предприемат мерки за предотвратяване на социалното изключване на младите хора от гражданското общество. Други инициативи, които са добри, това са програми свързани с стажове, практики, чиракуване, обучение и така нататък. Говорим тук и за, не само за младежкия форум, говорим и за други младежки организации. Имаме нужда не само от повече възможности за чиракуване и стажове, има нужда от по-високо качество, когато се предлагат такъв тип възможности. Използвам възможността за да кажа, че ви каня тук на 16 май пред Европейския парламент, когато ще е, представим нашата програма. Благодаря много. Давам думата на Патрик Ичерт, е, заместник генерален секретар на ЕТОК. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни давате възможност е, да направим това изказване пред вас днес. Младежите са нашето бъдеще, но това сега е най-уязвимата група, силно засегната от кризата. Има увеличаване на безработ... безработицата, несигурност на работното място, все по-дълги са периодите между завършване на образованието и намиране на работа. Имаме също демографски проблеми, синдикални проблеми. Конфедерацията предприема инициативи. Искаме комисията да разгледа проблема, но вие сами казахте, че има средства, които са до 82 милиарда, но те не са все още на разположение. Гърция ще може да съфинансира, надяваме се, в сериозна степен програми за младежите. Ние имаме златно правило, че трябва нещата да бъдат решавани на ниво държави членки, но се вземат доста откъслични, дребни мерки в рамките само на няколко милиона евро. Важно е социалните партньори, младежите да участват в дискусиите и след изготвянето на мещения доклад. Преструктурирането на пазара на труда може да разреши някои проблеми, например по-голямата гъвкавост, но сега има известно противопоставяне между поколенията между младите и старите. Съветът и комисията налагат строги економии и се виждат негативните ефекти от това. Необходимо е да се търси създаването на качествени работни места. Това изисква инвестиционен план, не само да се набляга на растежа, но и на работните места. Не е достатъчно да има само растеж, за да се създават работни места. Необходимо е да има и нужната бюджетна дисциплина. Знаем, че има държави членки в затруднено положение. За това се говори и за налагане на данък върху финансовите операции. Няма да излезем от кризата а, чрез налагане мерки отгоре. Ако Германия през 2010 имаше а, растеж. Това а, беше в резултат на новации, научни изследвания, образование. Сега се говори за конкурентоспособност от лидерите. Сравняват ни с а, а, Китай, с Индия. Изглежда, че Европа изостава. Госпожо председател, на друго изслушване вие казахте, че съвета и комисията трябва да спрят да гледат на европейците като на, на китайци. Ние споделяме това ваше мнение. Европейската конфедерация на профсъюзите подкрепя гаранциите за младеща, както и хартата, предложена от Младежкия форум. Всичко свързано с ранното напускане на училище, също с обучението, съчетано с работа и прочие, са неща, които пред... покрепяме. Господин Деброер вече говори по някои от аспектите. Заедно с социалните, социалните партньори ние успяхме да изготвим работна програма 2012 и 2014, където се обръща особено внимание на заетостта и най-вече на младежката заетост. Ние работим в рамките на Тристранния съвет. Социалните партньори могат да предложат доста неща. Видяхме го и в държави членки, във Франция. Ангажименти, свързани с а, а, намирането на стажове, с осигуряването на жилища. Като Европейска конфедерация на профсъюзите, ние Предприеме редица отговорни мерки. Комитета Младежкия съвет присъства на доста от срещите, които се организират в рамките на Тристранния съвет, също в работата на конфедерацията. Ние водим кампания, говорим за заетост, за социална справедливост. Особено внимание се обръща на несигурността в намирането на работа за младежите. В заключение, госпожо председател, искам да кажа, че преди няколко години с Ком Бендит защитавахме еврото в Франция. Всички говореше се, че университетските университетите трябва да могат да изпращат своите студенти в рамките на програмата Еразъм. Сега трябва да отправим послание, изпълнено с надежда, защото не можем да очакваме само, само жертва. Трябва да има светлина в края на тунела. Благодаря. Последният експерт е господин Максим Черутиг, генер... директор по социалните въпроси на Бизнес Юръп. Госпожо председател, госпожо госпожи и господа евродепутати, аз също ще се изкажа на английски и като начало искам да кажа, че бизнес Европа е, много добре осъзнава трудното положение, в което се намират младите хора. Е, ние имаме воля да участваме в намирането на решение, за да могат младежите да намерят път към пазара на труда. Най-напред искам да припомня, че въпросът за квалификацията, за уменията се превръща в едно от основните предизвикателства за дружествата в Европа, но и в света. Свидетели сме на растяща конкуренция за таланти по целия свят и същевременно наблюдаваме недостиг на квалифицирана работна ръка в Европа по различни причини. Демографско застаряване, но и със сигурност поради това, че образователните ни системи не са така оформени, че да изведат на преден план уменията, нужни на пазара на труда и на дружествата. Получава се разминаване между уменията и това, което се, които са необходими и това, което се предлага. И, е, е, много е странно, че има 25 милиона безработни в Европа, а 2 милиона свободни места, което означава, че уменията не могат да паснат на това, което е необходимо. Е, сега за младежите. Повече от 5,5 милиона е, младежи са безработни днес. Цифрите са ужасни. Това е един от най-неотложните проблеми за Европа. Той не е само социален. Е, и мисля, че цената а, за обществото е много висока, около 1 милиард евро годишно. Това обаче е економическо предизвикателство за Европа. Губейки едно поколение, ние а, губим конкурентоспособност в утрешния ден, така както губим инова... иноваторски, иновационен потенциал днес. Би трябвало да предприемем устойчиви действия и за тази цел са необходими конкретни стъпки. В отговор на казаното от вас, госпожо председател, Бизнес Европа бе създала през последните няколко месеци специална работна група, която да се занимава е, с стажовете, с уменията, които са необходими на дружествата и връзката между образователната система и дружествата. В тази работна група а, проведохме редица срещи и а, направихме доклад. А, представил съм го на вашата комисия преди днешното заседание. В доклада се съдържат конкретни препоръки за това, което може да направи Европейският съюз, както и това, което следва да направят държавите членки, организациите на работодателите и самите дружества. Е, на лице е голямо разнообразие е, в ситуациите. Е, в някои държави, Испания и Гърция, те бяха споменати, младежката безработица е много висока, но в много други страни, които Европейската комисия сега проучва, тази безработица е всъщност по-висока от средното за Европа. Има обаче и страни с много ниска безработица на младежите. В Германия, Дания, Швейцария, Унгария, например, е ниска безработицата. И това е свързано с обучение в дружествата. Там младите хора придобиват умения, които им позволяват по-бързо да си намерят първо работно място. Този добър опит би трябвало да бъде използван от други страни, където има висока младежка безработица. Там обучението е преди всичко в училище. Младите хора нямат никакъв достъп до дружествата и не се учат там. На място това, което Европейският съюз е да използва финансовите си механизми. Вие говорихте за структурните фондове. И това може да стане чрез Европейския социален фонд, програмата Еразъм 4, като задели част от средствата през следващия програмен период именно за такъв тип обучение, каквото е необходимо и да се стимулират у тези страни, където няма добре функционираща такава система, да я създадат. Друг важен елемент, който се открои в работата ни е, че в много страни общественото мнение не е добре настроено към професионалното обучение и образование. Младите хора не изпитват влечение към техникумите, защото може би родителите им смятат, че това не е престижно и че по този начин те не могат могат да си осигурят добро бъдеще. Смятаме, че това трябва да се промени. Европейският съюз трябва да действа в сътрудничество с държавите членки, е, за да разработи кампании на всички нива, да повиши имиджа на професионалното образование. Всички ние можем да допринесем за това, е, да обърнем общественото мнение в полза на техникумите и на стажовете. Е, сега искам да приключа. Е, като е, реагирам на казаното, е, госпожа Морион от Женерасион Прекер наистина отправи много силно послание. Тя описа много образно трудностите на младите хора като представител на бизнес организациите виждам, че в Европа а, ние а, някак страдаме от това, че младежите не поемат инициативата за собственото си бъдеще. А, и решението ще бъде не в нова програма, а в създаване на условия за растеж на младите хора. Това започва на нивото на всеки човек, който има възможност и условия да поема отговорност за своето бъдеще. Не е вярно, че растежът е невъзможен в Европа, защото Например, във Франция има тенденции през последните 30-40 години на спад в економическите резултати. Мисля, че в други резултати е възм... в други страни са се видели резултати, които показват, че е възможно след спад дружествата и лицата заедно да обърнат тенденцията и да се ориентират към растеж. Без растеж няма да запазим стандарта си на живот. Затова и последното, което искам да кажа е, че бизнес Европа Европа е силно привързана към социалния модел в Европа, който се основава на солидарност, но е продукт и на нашето економическо развитие и растеж. Трябва да запазим растежа, за да запазим и социалния модел. Председателят, благодаря. Малко напред на времето ще се опитам да оптимизирам дискусията. Най-напред ще дам думата на двамата докладчици за бюджета за 2012 и за 2013 година съответно. Е, трябва да видим е, с тях как конкретно ще отразим това, което чухме в своите приоритети след което ще дам думата на е, госпожа Туринен. искам да, се, да ви призова да бъдете лаконични и добре да структурирате това, което трябва Европейският парламент да определи като приоритет е, с оглед на бюджетите за 2012 2013 година и с оглед на това, което предлага Европейската комисия като инициатива за възможности за младите хора. Сега госпожа Базани. Грация, президенти. Е, грация. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в днешното изслушване, което е много важно, защото тук стана ясно какво точно се съдържа в предложението на комисията, а и освен това, че комисията трябва да допълни своето предложение до края на месеца с аспекти, отнасящи се до бюджета. Радвам се, че а, тук се обсъждат такива въпроси, а, въпроси, които се обсъждат и в специализираните комисии. Беше взето решение в центъра на бюджета да се постави заетостта, тема, която е включена и в стратегията Европа до 2020 година. Не става тук въпрос само за заетостта сред младежите, става а, въпрос и за възрастните хора, които са засегнати от безработицата. А, но проблемът съществува и за младите хора, които а, трябва да имат възможност а, да имат перспективи в а, живота си. Освен това, по този а, начин ще се засили конкурентоспособността на Европейския съюз, когато младите хора имат възможност да се развиват. Аспектът за заедостта беше заложен и в бюджета за 2012 година и искаме този приоритет да бъде прехвърлен в бюджета за 2013 година. Нека да има повече средства за програми, които наистина са насочени към справяне с безработицата. Имаше много а, преговори през всичките тези години, които бяха проведени. Обсъждаха се програми, които са стратегическо значение, например обучението през целия живот. Това всичко са програми, които са важни за насърчаване на заетостта. Това е една гъвкава програма, която споменах току-що. Тя може да доведе до намаляване на, на безработицата. С други думи, на всички трябва да се даде възможност през целия им живот да могат да се обучават и квалифицират. Еразъм е друга важна програма която поощрява мобилността и от тук води до намаляване на безработицата. Това бяха е, всичко усилия, които дадоха своите а, е, плодове. Програмите, които бяха изпълнени, доведоха до положителни резултати. Всички, които работиха по този бюджет, смятаха, че това е един истински приоритет, за разлика от някои от институциите на Европейския съюз. Сега се намираме в една по-щекотлива обстановка, един по-сложен момент, когато се говори за бюджета за 2013 година. За това, че програмите трябва а, да бъдат а, изпълнявани на място и за тях да се предвидят съответните средства. А, проблема си остава. Остава си и в бюджета за 2013 година. Господин Джовани също спомена какъв е проблемът за бюджета за следващата година. По време на преговорите а, за бюджета се говори за различни неща, но а, тези приказки не се превръщат в а, конкретни дела. Ние искаме наистина тези цели, които се залагат, да бъдат изпълнявани на практика. В противен случай всичките ни усилия ще са били на хаос. Но често, за съжаление, се случва така и най-вече при пилотните е, дейности, действия и подготвящите мерки. Трябва да се насърчават такива програми, независимо от това за какви средства става въпрос. Понякога преразпределянето на средствата се разглежда като начин за извършване на злоупотреби когато а, средствата не се отпускат за програми, които, постигат, които да постигнат заложените цели, те, тези, тези средства трябва да бъдат а, прекратявани. Трябва да се а, получаваме от грешките, допускани в а, миналото. Искам да кажа отново, че програмите е, Еразъм и обучение през целия живот са приоритетни и комисията подчерта, подчерта че от особено голямо значение е ам, освояването на средствата, адекватното освояване на средствата, така че тези средства да доведат до постигане на заложените цели. Освен това, усилията, които се положени през 2012 година, трябва да бъдат продължени за напред. Грация, президент. Господин Лавия. Благодаря. Госпожо председател, както споменах в предходния дебат и както каза госпожа Балцани, благодарение на настойчивостта на парламента, бюджетът е, на Европейския съюз е, отчита младежката заетост като един от е, приоритетните области за финансиране. Ние трябва да работим върху ефикасността на разходите по програмите, които дават истинска европейска добавена стойност. През 2011 засилихме инвестициите в младите хора, защото сме наясно с трудностите, пред които са изправени младежите. Европейските фондове могат да играят важна роля в економическото възстановяване, особено за преодоляване на младежката безработица. Като докладчик за бюджет 2013 Искам да подчертая, че парламентът ще продължи да работи за стимулиране на възможности за намиране на заето за обучение. На последното пленарно, пленарно заседание в Страсбург приехме основните насоки за бюджет 2013 и подчертахме многократно необходимостта да се обърне особено внимание на решаването на проблемите с младежката безработица. Младежите са най-ценното ни богатство, допринасящо за растежа на Европейския съюз. Многократно съм заявявал, включително и в дебата в пленарна зата, данните, с които разполагаме, са изключително обезпокоителни. 7% от младежите под 20 години нито учат, нито работят в някои части на Европейския съюз. Младежката безработица достига 40%. Европейския парламент многократно призовава Европейската комисия да гарантира че бюджета, който предла... ще представи на 25 април, ще предвижда достатъчно ресурси за младежка заето за обучение на младежите, за подпомагането на младежите да намерят работа, за конкурентоспособността а, на а, предприятията също. Искаме европейската економика да задейства с пълномощност отново Необходимо е да има краткосрочно, както и дългосрочно финансиране в рамките на следващата финансова перспектива. Новия период 2014-2020 трябва да предвижда достатъчно средства. Има комисия за економическите предизвикателства. Парламентът подчертава необходимостта от достатъчно финансиране за обучение на младежите, програми за младежка мобилност, като се отчитат нуждите на пазара на труда. Младеще в движение се счита като една от основните програми в стратегия 2020. Обучението при целия живот също е важно. Младеща в действие, разъм. Това са не големи разходи предвид на голямата ефективност, която се постига. Всичко това е част от стратегията ни за следващата многогодишна финансова рамка. Следва да осигурим да осигурим, че ще има последователност в действията на парламента, така че да допринесем действително за връщането на младежите на работа. Това е много сериозен европейски проблем и не бива да допускаме той да остане извън вниманието на бюджетния орган. Благодаря. Искам да дам думата на нашия докладчик по доклада от собствена инициатива, госпожа Туринен. Благодаря. Благодаря на нашите гости, благодаря на Европейската комисия, че представи тази инициатива. Младежката безработица е въпрос, който нашата комисия е, и много хора от Европа намират за обезпокоителна. Сега тя се превръща в фокус на политическия дебат в Европа и това е голяма стъпка напред. Сега се обръща нужното внимание. Трябва да използваме натрупаната енергия, да превърнем тази инерция в инициативи и в финансиране. От моя гледна точка, обхвата на инициативата възможности за младеща може да бъде разширен. Действително, отговорността е на държавите членки, но все пак можем да отидем по-далече, защото това, което се предлага, не отговаря на мащабите на проблема. За мен това е нещо, което трябва да отчитаме, защото реалностите сякаш ще изпреварват това, което е предвидено в инициативата Възможности за младеща. Миналия месец получихме новите статистически данни, които показват, че младежката безработица продължава да нараства. Някои хора губят вяра изобщо в политиката и това е нещо, на което трябва да гледаме с нужната сериозност. Няколко неща. Първо, всички, които се занимават с младежката безработица тук, трябва да обърнат внимание на економическата политика. Генералните е, дирекции, комисията трябва да обсъждат е, в ЕКОФИН или други форуми е, какви са нужните. Необходимо е да се гледат нещата и от страната на търсенето, и от страната на предлагането. Младите хора Тяхното бъдеще зависи от економическата политика. За това трябва да сме много по-ангажирани в тази област, е, дори нашата комисия да е, се работи за економически политики, които водят до създаване на работни места за младежите не след 5 или 10 години, а тази година. На следващо място младежките гаранции. Благодаря, че комисията отчете това, което записахме в моя доклад, че е необходимо да има гаранции за младежите. Двете институции трябва да продължат да оказват засилен натиск върху съвета, върху министрите по заедостта, върху държавните плавителствени правителствени глави. През януари те казаха, добре, ние ще направим така, че тези младежи, които напускат училище, няма да остават без работа повече от няколко месеца. Това е в заключенията а, но какво да кажем за онези, които са вече без работа? Те сякаш гледат напред за хората, които напускат училище от сега нататък. Но какво да кажем за тези 5,5 милиона младежи, които са вече без работа? Всички искат да, които искат да водят кампания за младежките гаранции, трябва да обединят усилията си. На второ място, нещо, което не е в моя доклад, но искам да го спомена – и което трябва да фигурира в дискусията, е, че най-важният инструмент днес са новите економически политики, новите режими, между които и европейския семестър. Искаме младежката безработица да има нужното място в това и трябва да има специално заложени цели за намаляване на младежката безработица до 2020 година. Държавите членки да включат това в ежегодните си годишни програми за реформа. На следващо място за предлагане на качествено обучение и стажове. Това е изключително важно. Както казаха и представителите на Generation Прекер. Аз не гледам на стажовете като нещо ужасно, защото те могат да са изключително полезни, но трябва да бъдат регулирани и тук трябва да насочим усилията си към комисията. Ние се нуждаем следващия месец от нещо повече от работен документ. Той трябва да бъде преведен на езика на заключенията на, на съвета, на конкретни действия. И това е спешно. Може би първо да излезе работен документ, но много скоро след това тя да бъде последена от по-конкретни мерки. Така че направено е много, но не е достатъчно. Трябва да прилагаме инициативите, трябва да ги финансираме и това е свързано с работата на докладчиците по бюджета. Един от въпросите ми към господин Лавия е колко смятате, че Сколко можете да увеличите бюджета, който е заделен за младежите? Знаят, че става дума за различни функции, за различни бюджетни редове, но имате ли амбицията да увеличите глобално средствата за младежите и с колко? Аз с удоволствие ще ви подкрепя в тези усилия. Не знае дали комисията може да отговори, но работните групи те се опитват да преразпределят някои от средства. Това е активен подход към средствата. Мен това ми допада като подход, но откъде ще бъдат взети парите? Не говорим за свежи пари, за това откъде ще бъдат взети парите, които са нужди, нужни. И на второ място, дали ще имат препоръки за политиката от тези работни групи. Това е интересно. В каква посока ще бъдат те? Това беше за сега. Господин Гутерес Прето, след това госпожа Анджелили. Президента, Благодаря, госпожо председател. Не съм такъв оптимист. Както някои от вече изказалите се тази сутрин колеги. Откакто сме започнали да говорим за безработицата сред младежите, за пръв път е, виждаме е, конкретни цели и средства за преодоляване на положението, но ми се струва, че дебатът е, няма необходимото ниво на амбиция и яснота. Най-напред започваме много късно. Говорим за този проблем А докато говорим и преди да сме започнали да правим нещо конкретно, е, страшно голям брой млади хора в Европа са изпаднали в ужасно положение. Фактът, че едва сега водим разискванията в Европейския парламент и едва сега комисията разработва стратегия, е, говори колко много сме закъснели. Вярно е, че най-напред удари кризата, но още повече се изостря положението вследствие на нея и още по-неотложно става да действаме. Двойно по-голяма от общата безработица е безработицата сред младежите. И освен това, от година в година условията на труд е, за хората, които имат работа, се влушават. И все повече е, работата на младите хора става несигурна. Е, лоша работа. Трябва да направим нещо категорично, за да помогнем на младежите да си намират работа в стратегията на комисията трябва да се обърне внимание на качествените работни места. Съгласен съм с бележките, че, както каза и представителят на комисията, че трябва да се наблегне на качественото образование, отпадането от учебния процес показва много ясната връзка между липсата на обучение и липсата на работа. Но когато говорим и за липса на интеграция на пазара на труда, говорим за липса на условия. Каква заплата е, ще получи е, човекът, какви социално-осигурителни вноски ще трябва да плаща и какво ще получи като обещетение, ако бъде съкратен. Трябва да направим така, че е, да бъдат прилични, достойни условията, при които хората се включват в пазара на труда. Не всяка работа е добра само защото е работа. Тоест, длъжни сме да излъчим послание, че а, младите хора не трябва да избират между намирането на работа и м, своите права. Европейските фондове, бюджетите не трябва да финансират каквито и да е работни места. Не това трябва да е нашата цел. Не трябва да се стремим към това да им осигуряваме каквито и да е работни места. Някакви работни места. Тези експерти, които ни съветват, тези групи, които се създават и докладите, които публикуват, са малко неясни. За какво точно говорят те, какво точно ни препоръчват. Госпожа Турунен акцентира върху положението в 6-7 страни, където е особено тежко положението с младежката безработица. Там се оказва натиск за постигане на споразумение. Всички тези страни чуват съвета, че трябва да реформират своя пазар на труда. Съгласен съм, че ще има нужда от реформи, но не само една реформа ще реши бъдещето на работните места за младежите. Економическият растеж е в основата на тази заетост. Трябва да се потикне економическия растеж, защото той ще се отрази и върху условията, при които човек влиза на пазар на труда и излиза от него. Затова бих искал комисията да ни каже в тези разговори, които води с различни специалисти, дали обръща внимание на това измерение. Дали съответните страни знаят какво обсъждат помежду си държавите членки и комисията в тази връзка. Сега за стипендиите. Съгласен съм това, което каза представителката на поколение в несигурност, за това, което трябва да направим. Има млади хора, които са обучени и са обучени със средства от държавния бюджет и им се позволява да навлязат на пазара на труда само чрез стажове те са едно пренебрегнато а, поколение. Поколение, което работи от дъжд на вятър. А ако искат прилична пенсия, е, те ще трябва все повече и повече да плащат вноски. Условията, при които хората работят, а, е, е, трябва да бъдат качествени. para la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, al mismo tiempo que les aumentamos las, las, las condiciones para poder disfrutar en él. Да караме младите хора да се заемат с работа, да постъпват на работа с, задължително чрез увеличаване на техните обществено-осигурителни вноски, защото това ще направи работата не привлекателна. Искам сега да помоля следващите оратори да бъдат по-лаконични, тъй като много напред на времето казва председателката. Давам думата на госпожа Анджелили. Благодаря, госпожо председател. Благодарна съм също, че тези теми се разглеждат така подробно и с такова внимание тук в нашата комисия. Смятам, че беше навременно запитването на нашата комисия отправено към Европейската комисия. От е, съвета, който беше проведен на 30 януари, беше обявено, че комисията трябва да разясни как ще бъдат разпределени тези 82 милиарда евро, които са отделен, заделени от фондовете, къде ще се влеят тези средства. Още в началото беше казано, че ние можем да работим много добре заедно. Да да напреднем с законодателната процедура и всички да вземат участие в този процес. Важно е да се следи какво се случва в Министерския съвет, в държавите членки. Трябва да знам какво се случва с тези 8 страни, в които се проучва ситуацията в която се намират младите хора, защото това са държавите, в които заетостта, безработица сред младите хора е най-висока. Освен това, трябва да бъдат включени и организациите на работодателите. Те също, също трябва да вземат участие при взимането на решения. Освен това трябва да чуем какво имат да кажат и младите хора. Те трябва също да вземат участие в процеса на вземане на решение. Комисията спомена за консултации. Не разбрах дали тези консултации са приключени или продължават. Комисията ще има възможност да ви отговори господин Саркас, след това господин Томас. Томас Ман. Коментарни, а cada uno de ellos. Искам да поздравя гостите ни днес сутринта, госпожо председател. Не мога да задам въпроси на всички и за това ще насоча вниманието си към Европейската комисия. Имам два въпроса и ще ви кажа и защо ги задавам. Първо, моята група, тази на социалистите и демократите, би желала да знае какво става седемте или осемте страни, които са посетени. Това, което а, са чули там представителите, а, съобщено ли е на комисията? Искам това да ни бъде представено в писмена форма. Този процес е политически и парламентаристите не могат да бъдат. А, е, изключени от него. Трябваше да участваме в него от самото начало, а не да се качваме на последната платформа на, враг, на влака. Искам е, писмена информация с кого сте разговаряли в тези страни и какво сте си казали. Евентуално, е, може би, сте изпратили някакъв документ на съответните страни. Е, след тези посещения и парламентът има право да научи какви съвети сте дали на тези държави. Втори въпрос. Има ли желание комисията да прояви достатъчна гъвкавост и да промени своите идеи в светлината на това начинание или нейните намерения само козметични? Явно е, че съществуват два различни свята. Светът на дружествата, ако желаете, е, и този на комисията и реалният свят. Комисията ще прояви ли желание да се промени, след като и се казва, че 7 милиона души в Европа не учат, не работят и всички цифри показват, че харчим 3 милиона за проучване – на проблемите сред младите хора и 4 милиона за проучване на малките и средните предприятия. Не можем ли да намерим друга употреба на тези пари? Толкова а, незначително е това, което правим и толкова скъпо, че е направо безсмислено. Е, сега, препоръките от диалога, казвате ви, е, са на лице ще има подготвителна работа, младите хора ще се извлекат полуките и вие ще си извлечете полуките от това, което младите ви казват и ще направите препоръки. 3 милиона евро са заделени за млади предприемачи. Според е милиони европейци са на мнение, че това е безсмислено действие, когато сме изправени пред трагедия. Не можете, тук не сме изправени пред настинка, за която можете да предпишете аспирин. Говорим за трагичен проблем. И казваме, че няма пари. А в момента а, на хората не се позволява а, да а, увеличават обществените средства за социалните програми, защото всъщност са принудени държавите членки да съкръщават бюджетите си и те го правят най-напред именно от социалните програми. Това искам да чуя от комисията. Господин Томас Саман, мога да се присъединя изцяло към казаното от колегата преди мен е, не трябва само а, да хвърляме в пространството някакви помпозни думи, като възможности за младите хора, младежки форуми и така нататък. Ние трябва да знаем какво се крие за тези понятия. Въпросът ми е отправен а, към експертите. Времето свършва, може и писменно а, да ми отговорите. А, как се разпределят програмите и как са насочени те към изпълнението на целите, свързани с поощряването на заетостта сред младите хора. Какво се крие за тези програми? От една страна обучението през целия живот и от друга страна програмата Младеща в движение. На следващо място гаранциите за младите хора. Въпросът ми беше следния. Как тези гаранции да не останат само на, на хартия, само на думи, ами наистина да се помогне на младите хора. На младите хора, които са завършили образованието си в рамките на 4 месеца, да могат да си намерят работа. Как може тези неща да станат конкретни и да се изпълнят на практика? На следващо място, въпросът свързан с Европейския социален фонд. Представителя на UPUS на форума за младежите. Ние работим много добре с тази организация. Не става просто тук само за това да се отпускат средства, ами те да се разходват ефективно, така че да доведат до някакъв резултат. Относно процента на, на на учениците, които преждевременно напускат училище. Ами, хората, когато усещат, да, аз нямам никакви шансове, нямам никакви възможности, те не са мотивирани да останат в образователната система. Трябва да се направи така, че а, решението на проблема да е всеобхватно. Хората, младите хора да усетят, че те са желани, че те са търсени и им се дават възможности. Само така ще а, отбележим стъпка напред. За мен е изключително важно както и за цялата комисия тук. А, важното е да се стигне до резултати, до а, осезаеми резултати, така че да хората да са мотивирани. Благодаря. Искам да кажа само две неща. След това ще дадем думата на нашите гости. Първо, Днес след обед ще има възможност да обсъдим някои въпроси с тройката. Някои от въпросите, които бяха поставени тук, могат да бъдат поставени и там. Стратегията на Европейската комисия и в съвета са погрешни в два смисъла. Те говорят за растеж, сякаш нищо не се е случило. Ние видяхме какви са данните за растежа. Растежът е слаб. В Китай има висок, висок растеж. Не, не можем да го достигнем. но трябва да използваме пълните възможности на член 9 на Лисабонския а, договор, защото ние може да говорим за инвестиции, но в крайна сметка инвестирането в, а, в предприятие не пречи те да се преместят а, в други държави. Необходимо е да се наблегне на заетостта. Необходимо е да се преразгледа съответния член, защото сега сякаш се гледа на растежа като решение на всички структурни и други проблеми. За това сме в това положение. В... Ние видяхме, че при 2% растеж твърдят, че ще има създаване работни места. Но кога ще стане това? След 10 години ще имаме 2% растеж. Отговорете на този въпрос. Как се създават работни места за младежите при по-малко от 2% растеж? В предходния период е, видяхме, че всичко това не е достатъчно. И на второ място искам да кажа, когато а, е, гледаме какви са предизвикателствата пред Европейския съюз, виждаме, че основното предизвикателство а, е свързано с иновациите, не за да се конкурираме само с китайците, а изобщо да подобрим конкурентоспособността си. Необходимо е да е, имаме стратегия за иновации и младежите ще са основните участници, защото от тях очакваме да бъдат е, иноватори. Не бива да създаваме погрешни впечатления, че е, предлагаме добри решения. Искам да ви помоля да бъдете много кратки, по 30 секунди. Господин Лавия, половин минута за мен. Ние трябва и двамата да тръгваме, тъй като имаме среща с италиански министр, но искам да отговоря на въпроса на госпожа Торинен, която пита за ресурсите, които можем да мобилизираме за тази програма в подкрепа на младежите и заетостта сред младежите. На 25 април ние ще видим какви предложения ще направи Европейската комисия и по какъв начин това ще се отрази върху общата рамка. Ще трябва да видим каква е освоемостта на бюджетните редове. В това предложение ние ще трябва да видим какви са нашите приоритети, както направихме миналата година. Ние отидохме отвъд проекто бюджета, предлаган от Европейската комисия по много от бюджетните редове от интерес за парламента, като обучението през целия живот, програмата Еразъм, за малките и средни предприятия също. Така че ние ще фокусираме усилията си в тази посока, за да се гарантират максимални ресурси за онези програми, които ние считаме за приоритетни. Почти 30 секунди бяха Започваме сега в обратен ред с гостите. Започваме с господин а, а, Чироти. Аз ще бъда съвсем кратък, госпожо председател. В отговор на това, което обсъждахме, искам да кажа, че младежите са първата жертва на доста негъвкавия пазар на труда в Европа. За това считам за много важно на европейско ниво да се отчитат различните ситуации на пазарите на труда. Много е важно в рамките на инициативата възможности за младеща да се насърчат работодателите да наемат младежи, което не е така към момента. Патрик и Шатият, както и други казаха, колко е важно да се фокусираме по правителен начин за бъдещия растеж, иновации, научни изследвания. Нещо, което не беше споменато, се отнася и до възможностите да търгуваме с останалия свят, да имаме достъп до други пазари. Освен всичко това, за да се гарантира солидарност между поколенията, това беше упоменато като цел и това е добра цел. Това изисква на всички нива да приемем, че социалните системи трябва да бъдат адаптирани към социално-економическите промени, които се осъществяват. Единственият начин, по който нашите системи могат да бъдат устойчиви, да отчитаме промените, а не да блокираме тези промени. Това са проблемите, които имаме а, свързани с преструктурирането. Скоро ще излезем с наше становище. Трябва да бъдем отворени към промяната. Това ще бъде решение. Към четиримата гости знаете, че ние а, подготвяме становище по инициативата на комисията с резолюция, която ще бъде гласувана от Европейския парламент, а, така че трябва да коментирате конкретните е, елементи на предложението на комисията. Разбира се, ние ще отчетем становището, но разбира се, няма да бъде копипейст. Патрик и Черт също за две минути. Благодаря, госпожо председател. Четири въпроса. Първо, не профсъюзното движение, а Световния економически форум в Давос всяка който всяка година а, определя по конкурентоспособност класацията на страните. Най-напред са северните страни с най-високи заплати, с най-силно просъюзно движение. Е, второ, е, разясняването не създава работни места, кампаниите не създават работни места. Е, разликата между Европа и Америка е, че сега в Америка има трети план за економическо възстановяване. Стратегията към 2020 година е много важна за конкретизирането на цялата поредица от цели, които трябва да си поставим. Четвърто, да, разбира се, парламента трябва да бъде привлечен, но и социалните партньори във всяка държава членка и самите младежи трябва да бъдат непрестанно информирани за това какво правят екипите за действие е, ние очакваме техните препоръки. И най-сетне, госпожо председател, разбира се, ние е, с комитета е, на младежите в конфедерацията конкретно ще оформим своята позиция, която ще ви предложим. Благодаря. Сега, господин Поркаро, благодаря. Искам накратко да повторя това, което беше казано тук и е много важно за нас. Първо, не можем да решим въпроса с заетостта, ако не се реши изначалният въпрос за развитието. Всичко трябва да бъде предмет на интегриран подход. Второ, Съвсем конкретно, гаранциите за младежите трябва да бъдат за всички а, младежи. Много добре е, че цялата комисия застава зад а, тази идея. Трето, съобщението на комисията трябва да бъде последвано от а, дискусия за хармонизирането на а, мрежите за обществено осигуряване в Европа. Това е много важен момент е, за координация. И последно, но не на последно място е, по значение, мисля, че е време е, за нова договореност с младежите в Европа, нещо по-амбициозно – а не само препрограмиране на вече отпуснати пари. Трябва да мислим, да обединим силите си и наистина да гарантираме като мозъчен тръст е, че това е един от политическите приоритети на Европа. И е, наистина трябва за тази цел да обърнем е, поглед на 360 градуса, да мислим многопосочно и да поставим европейското развитие за следващите години в центъра на всички свои действия. Благодаря. Сега госпожа Морион ако може и да реагирате на предложението за гаранции за младежите, нещо за което говориха някои колеги, и след това да видим комисията какво може да ни предложи, извън вече предложеното от нас. Госпожа Морион, за нас интересно е създаването на минимален доход е, на европейско ниво, защото това ще преодолее значителни различия между държавите членки в момента. Сега са много различни ставките и е, в някои страни дори няма въобще законно установен минимален е, доход. Извън мерките за безработицата трябва наистина да се гарантира минимален жизненно важен доход на младежите. Искам да се спра е, на е, все по-отчетливата необходимост от колективно осъзнаване на проблемите, е, всички са забелязали, че има наистина нова форма на протест в света. Има движението на възмутените, както знаете, но съществуват и много други така подмолни движения. Започва една такава съпротива и не би трябвало държавните органи да си затварят очите за нея. Тя, тази форма на съпротива обхваща цяла Европа. Време е, е тази колективна осъзнатост Европа да е, я подхрани с демокрация. Става дума за хоризонтална демокрация, за зелена демокрация. И е, тези движения на възмутените поставят под все по-голямо съмнение Устойте на нашата економическа организация, на финансовите институции. е, трябва да се върне доверието на младите е, в институциите. Впрочем, благодаря за това, че е, поканихте нашата организация тук. Това беше наистина проява на добра воля. Мисля, че е необходимо да се придаде нова динамика е, в отношението историята а, с младите и а, това реално демократично движение, на което сме свидетели да бъде подкрепено и да бъде използвано за добри цели. За добри, надявам се. Председателят. Благодаря. Имам послание, но разбира се, вие си давате сметка за него като жена. си давам сметка, че най-добрият начин да се защитават правата на жените е жените да се заемат с това. Същото въжи и за младежите, но ние ще ви съпътстваме във вашата борба. Е, давам думата на комисията. Защо за две минути? Е, равенство на възможностите, в крайна сметка. Е, и равенство на правото на изказване. Благодаря, госпожо председател. Великодушно с оглед на поставените ни въпроси. Телеграфно и е, с оглед на приоритетите за госпожа Турунен. Е, глобалният подход. Естествено, може би не съм бил достатъчно ясен в изказването си, но ако говорим за политика на заетостта и социална политика, това е част от много по-обща дневен ред, по който ще работим е, чрез проектите и документите, които ще внесем по-късно април месец. Впрочем, личното ми мнение е, че не трябва да а, разделяме хората на а, привилегировани а, групи и а, а, целеви групи. Да, а, уязвими групи, жени, а, уязвими, възрастни, такива, накива имаме нужда от а, общ подход и това ще бъде част от по-глобална политика, а, в а, която а, политиката по заетост е част от економическата политика. Забравих да кажа, че комисията иска резултатите от тази инициатива за младежите да бъдат включени в европейското полугодие. И за това ще формулираме препоръки, които да бъдат адресирани до държавите членки, особено у нези, които явно се отклоняват от целите за борба с младежката безработица и за връщане на младите на работа. По въпроса за информацията няма проблем. Това, което става в момента, както казах, е, че поддържаме постоянен диалог с засегнатите държави членки. Е, има такава структура, първоначален доклад, междинен доклад, краен доклад. Е, ние искаме е, да бъдем максимално открити, готови сме да предложим цялата тази информация на вашата комисия. Няма никакъв проблем с прозрачността. колегите, които работят в панела, е, ми подава тази информация и искам е, да кажа на вашите оратори, че ние редовно дискутираме в съответните държави членки с социалните партньори. По конкретните въпроси сега. Защо документ е, за консултация? Хартата за качеството на стажовете. Председателят прекъсва. Може ли да ви помоля да преминете на английски. Благодаря безкрайно на преводачите, които ни съпътстваха в работата ни до сега, защото сме длъжни да ги пуснем в почивка и да се справим без тях. Може ли да продължите на английски? Обаче не използвайте това като повод да говорите 10 минути. Почти бях приключил